Господин Шолдец има думата. Господин Шалдес. Uh, you, uh, Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Комисията по бюджетен контрол направи оценка кандидатурата на Бетина Мишел Якобсен за член на Сметната палата и слушахме госпожа Якобсен на заседание на комисията на 17 юни. Госпожа Якобсен има кариера като аудитор. Тя е била помощник, главен аудитор на Дания, тя има много богата опит, е, има гаранции за пълната и независимост. Това са все качества, които трябва да са стандарт е, и за следващите кандидати. С положителното ни гласуване Бетина Якумсен е, ще бъде петият член на Сметната палата от женски пол, което означава, че държавите членки трябва да работя допълнително за постигането на по-добър баланс между половете в член, членовете на Сметната палата. Госпожин Якобсен а, ни увери, че а, ще сътрудничи с Европейския парламент, както и с комисията а, КОНТ, свързани с управлението на средствата от Европейския съюз ние подкрепяме предложението за изменение в въпросника, който се предлага за попълване на, от кандидатите. Сметната палата иска да опърне повече внимание на това как се изразходват средствата в по-голямо сътрудничество с Европейския парламент. Като бивш главен аудитор и предвид на високата квалификация на госпожа Якобсен, както и подкрепата от Конта, аз искам да помоля а, този парламент да глътува с а, да за назначаването на Бетина Мишел Якобсен като нов член на Сметната палата от Дания. Благодаря. Преминаваме към гласуване. Преминаваме към тайно гласуване. Начало на гласуването. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към доклад на господин Машталка, упражняване от Съюза на правата, които са му предоставени съгласно правилата за международна търговия, по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Доклад на господин Машталга отново защита срещу вредните практики при ценообразуването в корабостроението. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се доклада на господин Ферейра възможности за риболов във водите на ЕС на риболовни съдове, плаващи по знамето на Венецуела близо до бреговете на Френска Виана. Гвиана. Господин Ферера поиска думата. Не? Не? Имате думата. Благодаря, госпожо председател. От няколко години насам риболовни съдове, плаващи под знамето на Венецуела, извършват риболов в близост до бреговете на Френска Гвиана. Това е от полза и за двете страни. Отразява се благоприятно върху заетостта и економиката в Френска Гвиана. Сега се опитваме да поставим тази дейност на по-подходяща основа. За съжаление се стигна до ненужни междуинституционални конфликти, предизвикани от съвета. Ако нямаше такива конфликти, още преди доста време можехме да решим въпроса. За щастие справихме се с конфликтите, затова сега трябва колкото се може по-бързо да одобрим препоръката. Нека изтъкна, че Венецуела е поела е изпълнила всички ангажименти по това споразумение, например за техниките за локализиране на корабите, за целевите видове и други. Мисля, че трябва да одобрим текста. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се доклада на госпожа Гардия Забал Рубал, проект за коригира с бюджет номер 3, именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Следващ доклад на госпожа Гардия Забал Рубиал, Проект за коригиращ бюджет номер 4, мобилизиране на средства на фонд Солидарност за Румъния, България и Италия. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклад на господин Морешан. Мобилизиране на средства от фонд Солидарност на ЕС. Наводнение в Румъния, България и Италия. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. За. Доклад на господин Кох мултимодална интегрирана продажба на билети в Европа по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съгласно 170 бях информирана, че иска, има искане за удължаване на мандата на специалната комисия относно данъчните постановления и другите мерки до 30 ноември. Ако нямате възражение, считаме, че това искане е одобрено. Не виждам възражения. Считаме, че се приема предложението. Доклад на госпожа Гардия Забал Проект на коригиращ бюджет номер 1, Европейски фонд за стратегически инвестиции. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Отново Гардия Забал Рубиал. Проект за коригиращ бюджет 5. Отговор на миграционния натиск. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към доклада на господин Никълсон, преглед за прилагането на законодателния пакет за млякото и млечните продукти. Кой пожела да вземе думата? Имате я, госпожо? Става дума за уточнение, за едно важно изменение, 22 изменение. Не е съвсем ясно дали този параграф означава, че сме за или против квоти за млечни изделия. Бихте ли уточнили това? Защото това ще определи начина на гласуване за мнозина от нас. Добре, преминаваме към гласуване. Шести параграф, първоначален текст, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Девети параграф, първоначален текст, кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка. Девети параграф. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Десети параграф, първоначален текст. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 15, първоначален текст. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 22, първоначален текст. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 24 параграф, първоначален тест, кой е за? Против? Въздържали се? Резултата не е ясен, нека да проверим. По именно гласуване, моля гласувайте. Параграф 24. Край на гласуването. Отхвърля се. 26 параграф, първоначален текст. Кой е за? Против. Въздържали се. Отново не е ясен резултата. Нека да проверим чрез електронно гласуване. Моля, гласувайте. Параграф 26. Край на гласуването. Приема се. 36 параграф, първоначален текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 47 параграф, първоначален текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 53 параграф, първоначален текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 54 параграф, първоначален текст. Кой е за? против, въздържали се. Струва ми се, че не се приема, но нека да проверим параграф 54. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 62 параграф. Кой е за? Против? въздържали се, приема се 66 параграф, първоначален текст, по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 68 параграф, първоначален текст, кой е за, против, въздържали се, приема се 69 параграф, първоначален текст, по именно гласуване, моля гласувайте.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 Въздържали се. Приема се съображение Ж. Първоначален текст. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Резолюцията като цяло по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към гласуване на доклада на господин Зарадил. външно отражение на политиката на Европейския съюз в областта на търговията и инвестициите извън Европейския съюз. Има желание за изказване. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Не съм убедена защо нямаше минута мълчание за жертвите от атентата в Великобритания. Двама души в залата поискаха това. Може би е редно да поискаме такова едноминутно мълчание. Това не беше процедурен въпрос. Добре, едноминутно мълчание. Мерси. Благодаря ви. И така, връщаме се към гласуване на доклада господин Зарадиел. Това е предложение за заменяща резолюция. Трябва да гласуваме Искането е представено от Обединената левица. Кой е за?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 Струваме се, че се е отхвърля, но нека да гласуваме по именно втората част на девети параграф. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме резолюцията като цяло по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към гласуване на господин, доклада на господин Мело, секторът на плодовете и зеленчуците след реформата от 2007. 18 параграф, първоначален текст, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се 59 параграф, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се 60 параграф, първоначален текст, кой е за? Против? въздържали се, приема се резолюцията като цяло по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви, колеги. Преминаваме сега към